Uh, I'm informing colleagues also that uh, after the vote... След гласуването ще се снимаме. Just in front of the podium, so you are welcome for that. Така че, моля, който иска да се снима, да излезе после напред пред подиума. Ще има и коктейл в 6 часа. Надявам се, получили сте поканите. Ще си благодарим за доброто сътрудничество и на колегите от секретарията също, така че моля в салона за членове Г, първия етаж, моля елате на малък коктейл. Just a second. If we look uh, at uh, the amount of votes uh, we are having today, гласуванията днес – и гласуванията през следващата пленарна сесия. Това са всички гласувания за дълги тристранни срещи. Това, което всъщност е постигнала тази комисия, е страхотно. Отлична работа. Аз не мислех, че толкова законодателни файлове, ето досиета ще, ще, ще да бъдат приключени, но това е факт. Благодаря на всички вас и на секретарията. Филип. Господин председател, благодаря за поканата, за снимката, но ние, обикновените депутати, не могат да бъдат така видими, след като няма координаторите, след като координаторите отсъстват. Добре, разбирам, че това е вътрешно правило. Аз зная, че всички депутати са еднакво, имат еднакви права, но уважавам вашите вътрешни правила. Сталин е, used more, well, to, to, to more cancer. simple We tools. are on the contrary, yeah. you know. Okay, so the first one is... И така. Прегледа на ЕСА, Европейските надзорни органи. Заглавието е много дълго. Нека обаче направим още един текст, тест, още, една, още едно пробно гласуване, моля. Моя е гласния. Still four colleagues to vote, please. Още четирима колеги да гласуват. Next vote is a test. Okay, I don't know why. Strike for the test. Three colleagues. That Okay, we close the vote. So, first vote uh, as a review. This was particularly uh, even close to miracle. Това беше истинско чудо да се завърши това досие на време. Така че поздравление за отмаркараш и Перванш Перес. Чудесна работа. Поздравление за докладчиците в сянка. Моля, гласувайте по текста електронно. The vote is closed. Край на гласуването. 33 за, 28 за, 4, 1 против, 4 въздържали се. Приете доклада. На следващо място част, още два, две досиета от части от същия пакет. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. 28 на 5 на 0. Следващия текст, моля, гласувайте. Това е пруденциалния надзор върху финансовата система. Oh, okay. Край на гласуването. Поздравление! Следващия доклад. Това са инвестиционните посредници. Поздравление за Маркус Фебер. Започваме с изискванията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. И сега надзора, проденциалния надзор. Моля, гласувайте. Vote is closed. Adopted. Край на гласуването. Прието. Поздравление за Маркос Фебер и неговия екип. Сега покритите облигации. Първата директива. Моля, гласувайте. Vote is closed. 29 in favor, 4 against, 2 abstentions. Adopted. Текстът е прият. И така, покрити облигации, моля гласувайте. Vote is closed. 29 in favor for again. 29 на 2 на 4. Поздравление за Бент Локи и екипа му. Устойчиви инвестиции. Моля, гласувайте. Vote is closed. 33 in favor. 33 за, няма против, двама въздържали се. Чудесно, поздравление за Пол. So we have, we are unanimously in favor of at least this part of sustainable finance. Um, uh, Данута Хубнер. Данута Хубнер, CCP. Моля, гласувайте. Vote is closed. 29 in favor, 3 against, 3 Край на гласуването. Текстът е прият. Поздравление за Данута. следващото досие. Свен Киголд. Програма Фискалис. Моля, гласувайте. Vote is closed. 13 in Приете текстът. Имахме определени възражения по следващата точка. Не, не, сега трябва да гласуваме три невъзражения. Две. So we vote first, uh, the first of a two early non-objection uh, for... Uh, Ще гласуваме първото за деривативните договори. Това е следствие на, на, на промяната, свързана с напускането на Обединеното кралство. Блоково гласуване за, против, въздържали се, прието е. <clears throat> Следващо, е блок гласуване за, против, прието. Гласуване по преамбюла за, против, въздържали се, прието. Гласуваме целият текст електронно, моля. Vote is closed. Край на гласуването. 32 за, няма против, двама въздържали се. Второто невъзражение е свързано с клиринговите изисквания при определени договори. Първото гласуване за, против, въздържали се, прието. Преамбюла за, против, въздържали се, прието. Блоково гласуване за против въздържали се прието. Целият текст. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 32 за, няма против, двама въздържали се. И така, приключихме с това гласуване. Ще направим две минути почивка преди последното гласуване, защото има промяна в списъка за гласуване.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

Uh, dear colleagues, uh, I... Уважаеми колеги, от името на докладчика, на съдокладчика ми, Е, става дума за директивата за обслужващи предприятия, купувачи на кредити и събиране на обезпеченията. Сега ситуацията е следната. Трябва да вземем предвид позицията на другите политически групи и на другите страни и направихме предложение. Искахме да въведем един определен член за изискванията, но разбираме, че за някои групи в предизборния период това не е достатъчно. Виждам, че политическо мнозинство няма да бъде достатъчно да получим три четвърти мнозинство за тристранни преговори и заключението ни, за да не застрашим текста. Предлагаме да гласуваме следващата седмица, ако политическите условия ни позволят. В противен случай нашата В противен случай едно, един добър текст може да не остане прият и да остане за следващия парламент, но в крайна сметка, като се има предвид сериозността на въпроса и на политическите групи, в момента никой не е съгласен на компромис – и по-добре е да нямаме никакъв текст, който да сме приели, отколкото да имаме един лош текст. Предстоят, значи, политически дискусии в политическите групи и предлагаме да се гласува следващата седмица. Естер. Да, благодаря, господин председател. Просто за протокола ние наистина много се опитахме да постигнем компромис, въпреки че досието е много сложно, въпреки че има двама съдокладчици, въпреки многото предложение, трябва да кажа, през последните три дена се опитахме да намерим компромис между няколко политически групи. Искам да благодаря на онези политически групи, които ни сътрудничеха. За... Благодаря за това, че някои казаха, ние ще подкрепим текста, защото се съобразихте с нашите искания. Но също така за протокола искам да кажа, че една определена политическа група каза, че ще гласува против мандата, независимо от нещата, с които се съгласихме. Така че аз не знам дали ще има промяна следващата седмица за гла... За за... при гласуването. Но така или иначе, аз искам да ви благодаря като съдокладчик, благодаря на Алде, благодаря на ЕКАРЕ за тяхната конструктивност, за ЕСПД, благодаря на ЕСПД. Може би те не са на 100% доволни от постигнатото, но се държаха конструктивно. Благодаря на Обединената левица. Но една определена група, която не назовах, която е много ясно коя е, искаха непрекъснато повече и повече и все още и още. И в крайна сметка тази група се преструва, че е в политическата среда и иска да бъде двигател на политическия процес, но благодарение на тази политическа група ние имаме този проблем днес. Ще продължим обаче да работим. Благодаря, Естер. За протокола е ясно, че ако погледнем статуквото, предложения за гласуване текст – укрепва много защитата на потребителите. Е, този текст не покрива на 100% исканията на отделните политически групи, това е така. Но що се отнася до организацията, това, което направихме, може да кажем, че направихме каквото можем, но има една политическа група, която носи отговорност. Вернер. Да, трябва да помислим за правилата при следващия мандат. Когато има гласуване в пленарната зала и липсва само крайното гласуване, то тогава може да се започнат преговорите. Но когато се предприемат определени стъпки, когато има одобрение в комисията, това според мен не е разумно. Не може да се процедира в пленарна зала с гласуването и да се започнат преговорите. Господин Луке, искам да кажа за протокола, че бях готов и ЕКАРЕ беше готова да подкрепим текста, защото смятаме, че това е важен текст, който трябва да бъде завършен, но да се каже, че зелените са виновни, това не е честно. Подходът беше доста бавен. Докладчиците в сянка трябваше да работят под голям натиск. Имахме само едно заседание като докладчици в Сянка и само четвърт час преди гласуването бяха предлагани промени, промени, които не можеха да бъдат е, анализирани в дълбочина. Това просто не бе сериозно. Затова резултатът е такъв какъвто е. Да, така е, работим под натиск, за това искаме да отложим гласуването и да видим дали следващата седмица ще имаме възможност да обединим всички политически групи около текста. Филип, разбирам, че някои от вас говорят за групата, която аз председателствам. Аз не зная за характеристиките на това досие, какви са, така че не мога да навляза в подробности. Но когато се дават обещания и се правят отстъпки, то тогава всеки трябва да изпълни обещанията си. Съгласен съм. Аз не зная диск... не зная за какво става дума при дискусията, но аз винаги казвам, когато съм доволен, изпълнявам обещанията си. Също така казвам, когато не съм доволен. Не зная какво са обещали на докладчиците, но нашия докладчик в сянка не е тук, не, не мога да направя справка. Разбирам, че целият баланс не е до, достатъчен, не е задоволителен, но ако сте направили някакви обещания към нас, и не сте получили обратна реакция, то това е много жалко. Разбирам, че балансът е незадоволителен, но аз не мога да бъда достатъчно конкретен. Разбрах обаче какво казахте. Чудесно. Господин Тремоза, съвсем накратко. 30 секунди. Просто да кажа, миналата седмица в Страсбург имахме много ползотворно заседание на докладчиците в Сянка. Аз представих 35 изменения, 31 бяха включени. Докладчиците свършиха чудесна работа, но е много жалко, че вашия докладчик в Сянка не е тук – и в същото време много пъти ни получават какво означава морал и етика и ние никога като зелени не получаваме другите. Да, но това е много важен пример именно за раздаване на полки. Добре, в такъв случай следващия четвъртък ще имаме последен шанс да гласуваме под това досие. А сега може да се снимаме от редиците 16 до 22 нататък.